Myślę, że możemy rozpoczynać nasze posiedzenie. Мисля, че може да започнем, колеги. Бъдете добре дошли всички. Съжалявам за промените, които възникаха в дневния ред. Както знаете, преговорите продължават между политическите групи. Тъй, е, че между докладчика и докладчика всяка, но и между е, политическите групи по евентуални компромиси има много изменения. Затова поискаха от нас да отложим гласуването. Така и направихме. Остана за 29 септември, така че това е докладът на господин Андрея. Как пак може да подобри заетостта в селскостопанските райони. Това е много интересна и важна тема, която според мен ще бъде обогатена от конференцията на КОР, която се състоя в понеделник и вторник. Конференция, която позволи да се направи връзка след първата конференция, която се състоя преди 20 години и с комисаря Фишлер. Имаше едно важно изявление, което бе прието. И дори след това да не беше поет от съвета на министрите. Имаше важни неща в изявлението, което позволи да се съставят мнения, да се започне дебата по създаването на третия стълб и начинът, по който трябва да работи общата селско-стопанска политика, развитието на земеделските райони и тази конференция от 5 и 6 септември, която се състоя в Корк наистина беше отражение на първата коя, конференция, която се състоя и подчерта значимостта на проблема, т.е. развитието на земеделските зони. В конференцията участва комисаря Фишер, който беше инициатор на тази конференция при 20 години и се надявам, че ще имаме възможността да се запознаем с заключенията. Заключенията от тази конференция. И ще включим този въпрос като информация в дневния ред, когато изляза заключенията от конференцията. Аз представих нашата комисия, там участваше комисар Фишлер, също и представители на различните политически групи, от Европейската инвестиционна банка, ОИСР, беше също и словашки министр на земеделието, който в момента е председателства. Както казах, гласуването беше отложено 29 септември и с това изменение може да приемем а, дневния ред, който е доста къс днес. Няма превод към естонски, словашки а, и а, Един, е, ще преминем към един важен, е, важна тема. Това е отглеждането на зайци. Благодаря, господин председател. Нашата комисия работи често, е, така, много задълбочено и сериозно, но ние получихме един доклад само на английски и на полски това не е в духа на Европейския парламент. Можеше поне да бъдат направени някои преводи, поне на френски. Тъй, че получаваме един документ на английски, който е, не сме проучили. Няма да се занимаваме да, с преводи, още по-малко от полски, господин председател. Така че, когато издавате доклади, моля всички да бъдат, е, е, да разполагат с е, документите на съответния език. Днес е, дневния ред наистина е доста лек, но това, което най-много ме притеснява, това е, е защитата на зайците. Нека да оставим на околната среда да се занима с тези въпроси, но не смятате ли, господин председател, които са по-важни, отколкото да се занимаваме с е, размера на клетките за зайците? Е, Имаме достатъчно много зайци из Европа, но е, може да работим по ужасната реколта, е, е, житни растения от лято, помощта за земеделските стопани, защото днес те имат изключително големи затруднения, за да се установят те. Така че, господин председател, трябва малко да преразгледаме нещата. Ако само ще да говорим и така, за да доставим удоволствие на общественото мнение, защото сега на е, е здравето на животните, е, но имаме, струва ми се, по-важни неща, които да ги проучим в нашата комисия. Tak, <clears throat> słuszna uwaga, będzie tłumaczenie jeszcze. Да, това беше една добра забележка. Разбира се, този документ ще бъде prowadzony също i na francuski. Е, избора на полски е, е защото бях в е, инициатор на това издание. Аз пуснах тази идея. Аз поисках от поисках този документ да бъде, да бъде публикуван и исках да видя защо това е един такъв толкова сериозен проблем, защото външните дейности имат е, пряко отражение върху ситуацията на земеделските стопани и върху общата селско-стопанска политика, така че е необходимо да се направи един анализ на събитията. Е, из... Двустранните споразумения, правилата на ОСР, но има и други неща, които е, трябва да бъдат взети под внимание, защото считаме, че земеделските въпроси като че ли отстъпват малко пред други аспекти, които изглеждат по-важни. Разбира се, ще разгледаме въпросите, които вие повдигнахте, житните растения, действията на различните пазари. Много често разглеждаме тази ситуацията на пазарите в земеделското стопанство. Провеждат се в момента проучвания. А що се отнася до пазара на житните, раз... на житните култури, този въпрос беше повдигнат многократно от различни е, представители на парламента, защото се... внасяме сериозни количества от Украина и от други части на света и ще се върнем на този въпрос по-късно. Така че ние действително обръщаме внимание на въпросите, които касаят земеделските стопани и ми се иска да започнете една инициатива чрез вашата политическа група, за да може този въпрос да бъде включен в дневния ред на координаторите. Благодаря за забележките и за предложенията. Що се отнася до отглеждането на зайците, за първ път говорим по този въпрос тук. Това е все пак нещо важно от чисто економическа гледна точка, но и също така за здравето на животните и защитата на животните и сме доволни, че този въпрос беше включен в дневния ред. Това е също важен въпрос. Не трябва да затваряме очи пред този въпрос и съм сигурен, че така ще се окаже вече се, имаше една презентация на 21 юни. Това беше представен работния документ, а сега вече разполагаме с доклада, който ще бъде представен господин Ек, комуто давам в думата веднага. Sehr geehrte Kolleginnen und Уважаеми колеги, <clears throat> уважаеми представители на комисия, на съвета, господин председател, искам да представя доклада си по своя инициатива за създаване на работни места в селското стопанство. Както знаете, възможностите на един доклад са ограничени в случая а, говорим за а, отглеждането на зайци в ферми, но нещата не са толкова прости. Трябва да ги огледаме от социално-економически аспект. В, именно това е пренебрегнато до сега. Преди лятната вакансия, когато представих доклада си, стана ясно, споделих, че е, доклада преследва няколко цели – да е, запълни празноти в европейско законодателство, е, там където няма конкретни разпоредби за защитата на зайците. И второ, в, е, е, да се види какви са възможностите, чрез, е, да, какви възможности могат да се създадат чрез ориентирани към потребителя процедури, да се подобри производството. И второ, да се проведе публична дискусия за комерциалното отношение към зайците в Европейския съюз. Над 600 000 подписа от европейски граждани бяха събрани страни, е, както е, участието на Европейския министр на земеделието, е, подписите на всички тези хора говорят, че интереса към темата нараства. Нараства и интереса на заинтересованите страни и именно доклада ми показва, че ние сме на правия път, преследвайки гореспоменатите цели цели. Когато говоря по тази тема, виждаме, че е, всъщност е, през последните години европейските предприятия трябваше да ограничат и да се откажат от е, да ограничат производството си. Прогнозите с 2016 година показват, че с, е, е, би трябвало да очакваме един спад от 4%. Това е ясна тенденция. Търсенето на, на, на заешко месо ще остане доста ограничено и в следващите години. Ето защо предприятията, е, европейски предприятия изпитват огромен натиск под е, масовото производство на заешко месо, което идва от Китай е, това е нещо, от което общата ни селскостопанска политика не може да се възползва, естествено това заспа, за, заплаша, за, за, застрашава е, европейското производство на е, зайци и заешко месо е, като цяло. Е, е този е, ефтин внос от е, Китай, ако продължи тази тенденция на ефтиния внос от Китай, който притиска е, цените на нашето е, производство, е, положението е, е наистина доста тревожно. Би трябвало наистина да е, вземем можем е, да се опитаме да наложим правилата, които въжат в Европа за е, методите на отглеждане на зайци във ферми. Е, единственото устойчиво решение е, за, е да се търси качество на продукцията и да се отчитат желанията на потребителите по отношение защита и хуманно отношение към животните. Резултатите от статистиката за Гояне показват, че нас 80% от е, потребителите се интересуват от е, стандартите на отглеждане често в медиите се явяват, е, се, е, четем информация за е, жестоко отношение към животните и ето защо в доклада си аз поставям ударение върху защита на животните. Би трябвало да постигнем една печеливша ситуация във всички случаи и животните и потребителите да се възползват от това. Европейския Разбира се, европейския... ние е, в този парламент сме избрани от гражданите и нашата работа зависи, е, трябва да се съобразява с е, желанията и тъжненията на гражданите когато става дума за а, е, размерите на клетките на зайците, например, аз не мога да си представя, че а, е, при това положение, настоящо положение, можем да а, е, поставим и да спазваме принципа за хуманно отношение към животните. Би трябвало да постигнем различни резултати, а, а, отколкото при, например, а, кошките носачки. А, би трябвало е, клетките с този размер да бъдат раз, в Европейския съюз. Благодарение на, на това се отнасяше и до е, кокошките носачки. Е, същите действия бяхме приели тогава. Е, благодарение на съвместната ни работа 2012 този размер на клетки бяха забранени. Би трябвало сега да действаме по същия начин и по отношение на зайците наистина, когато говорим за минимални стандарти за защита на зайци, жалко е, че говорим на тази тема. Не трябваше да чакаме толкова много. Още 2005-та ЕФСА каза, че мобилитет мобилността при отлежените в клетки зайци е, е, е значително ограничена, използването на антибиотици е, се увеличава още повече, че в това, което можем със сигурност да кажем днес е, че сегашните методи на производство с масови е, е, клетки, общи клетки, би трябвало да бъдат е, забранени. Използването на тези, този вид отглеждане би трябвало наистина да бъде трябва да се сложи край на този вид отглеждане, отлеждане във ферми. Според мен тази е, альтернатива система, която дава възможност е, е, да се отглеждат по хуманен начин зайците, ако те се отлежат в малки клетки, очевидно това не е в интерес на животните. Експерти от тази област казват, дават своето становище, но този доклад трябва да се разлежа като възможност с предложените е, изменения, които разширяват обхвада, мисля, че мога да помогна на отрасъла. В рамките на е, е, общата селскланска политика има възможност с помощта на Европейския съюз да се е, въведат е, по-добри системи на отглеждане. Накрая, нека да е, работим заедно за е, повишаване стандартите на отглеждане на зайците в е, е ферми. Да нека в крайна сметка да се съобразим с желанието на потребителите, които настояват и държат за хуманно отглеждане на домашни на животни във ферми. Би трябвало да сложим да, в член 13 в, от Лисабонския договор се е, е записано, че е, би трябвало да се е, съобразяваме с е, е, благо, е, състоянието на животните и да се е, и би трябвало да спазваме този член. Благодаря. Сега ще преминем към изявленията на е, колегите. Госпожа Гилера има думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на господин Ек за доклада. Мисля, че е добре да се обсъди този въпрос. Разбира се, моята позиция не е задължително съвпада с неговата. Има някои аспекти, които искам да уточня, но това е един сектор, за който трябва да се говори една област, където имаме една директива. Това е директивата за хуманното отношение към животните. Не всички всъщност земеделски стопани са визирани от тази директива. Има и други документи. Разбира се, има някои учреждения, където се отглеждат животни, които не се включват в тази директива и ми се струва, че този сектор може да бъде много интересен. Аз познавам нещата в Испания. Това е много интересна област с съответните практики, където се въвеждат нови практики, техники, които са, отговарят повече на хуманното отношение. Целта всъщност е да се подобри отношението към животните, по-специално към зайците, нещата се подобряват. Не става дума само за зайците, разбира се. Тази директива не касае само този вид животни. Отглеждането на зайци е на второ място като обем Това е един сектор, който в, общо в Европа от економическа гледна точка не представлява, кой знае колко много, около 1% от производството на месо. Не значи това, че не, е той е маловажен, но това е един сектор, който в момента изживява криза, която е много сериозна, както знаете, и това нещо се отразява върху качеството и върху хуманното отношение към животните, но ми се иска да чуя във вашия доклад повече за необходимостта да се проучат нещата. Говорите за висока смъртност, но тя е свързана с просто самия вид животни, защото това е едно, едни животни, които не са много рентабилни и е, трябва да се подобри съответно самата раса. Трябва да бъдем съвсем конкретни и точни. Но е, знаете, че това е един вид е, животни, които не са толкова важни, е, тъй като не е рентабилно това отглеждане. Аз съм съгласен с вашата цел. Това е повишаване качеството и по-доброто хуманно отношение към този вид животни, но нека все пак да не наказваме и зайцевъците. Дори да има нужда от повече проучвания, повече изследвания, иновации, все пак има и други сектори, които са много по-рентабилни, економически, за които се инвестира много повече. Пак казвам, няма специфични антибиотици за отглеждане на зайците. И освен това ще е, представя някои изменения към вашия доклад, държа да се подчертае труда на е, земеделските стопани. Вярно е, че хуманното отношение към зайците е много важно, но много малко се говори за хората, които ги отглеждат както в много други е, области на селското стопанство. Така че трябва, според мен, да се предвидат мерки в тази област. Освен това, този доклад трябва да бъде полезен, трябва да подчертава добрите практики, научно-следателската дейност, за да постигне по-добри резултати. Благодаря. Много от вас са се записали за изказване, колеги. и Съжалявам, ще трябва да огранича времето за изказване по минута и половина на човек. На практика всички членове на комисията присъстващи так желаят да се изкажат. Много съжалявам, нямаме достатъчно време. Господин Мазон. Благодаря, господин председател. Както знаете, това са, за Франция 8000 души работят в областта на отглеждането на зайци, както за възпроизводство, както и за месо. Така че за нас тази тема е доста важна. И все повече, както виждаме и в други области, отглеждането на говеда и на е, свине, все повече се обръща внимание на условията за отглеждане и клането на животните. Трябва в някои области, примерно на отглеждането на зайци, се, пред... се предлага храненето с люцерна и с зърно, което да не е заразено по някакъв начин. Много често се говори за самата индустриализация на отглеждането. Не става дума само за клетките, за които говори докладът, но е, мисля, че по-голямата част от предложенията са глупави в този доклад, т.е. да, да не се разрешава на на земеделските стопани да отглеждат животни в а, клетки, това е просто смешно. Освен това става дума и за условията за хранене и грижи за животните. Хуманното отношение е много важно. Да се говори за условията, при които работят земеделските стопани, също е важно. Трябва да се проучи цялата целият този, цялата тази верига, хранителна верига и а, изобщо условията за това малко животно и да се стигне до потребителите. Ние не искаме повече нормативна уредба, задължения. Целта е да се поддържат добрите практики, а не да се, да се превръщат в нещо задължително. Решението също е да се постави под въпрос и тази догма в, за промишленото замеделие, което смятам, че замеделците, зайците ще се почувстват по-добре, а ние също. Пан посел Полчак. Господин Полчак има думата. Благодаря ви, господин председател. Е, има точка от дневния ред на Комисията по регионално развитие, е, в която трябваше да се изкаже. Поради това не можах да присъствам тук в, началото на дискусията, но нека кажа и аз. Е, зайците, е, е, зайцевътството е до голяма степен пренебрегвано в Европейския съюз и наистина темата заслужава да бъде обсъдена и да се потърси решение, удовлетворяващо всички интереси. Като докладчик Сянка от Европейската народна партия по този доклад, аз смятам, че наред с приличните условия на живот и отглеждане на изкуствено развържените зайци, би следвало да имаме предвид интересите на потребителите, които търсят висококачествено заешко месо, както и интересите на зайцевъдите. Каква всъщност е целта, трябва да се запитаме. Аз, например, съм против задължаващо всички производители европейско законодателство по темата. За да предприеме законодателна инициатива, Европейският съюз трябва да потърси правното си основание в договорното право на съюза. В този случай просто няма правно основание, опасявам се. Аз не намирам каквато и да било прерогатива на Европейския съюз да законодателства в областта на хуманото отношение към изкуствено развъжданите животни. Господин Ек се позовава на 13-ти член от договора за функционирането на Съюза, но единството, което намираме в член 13 е, че Съюзът и държавите членки обръщат внимание, обмислят хуманното отношение към животните. Това е една обща формулировка относно условията на живот на изкуствено отглежданите животни. Това не е основание за законодателна инициатива. И ако тук в Европейския съюз е, върховенство ще се отдава на правото, на закона, би следвало да избягваме подобни законодателни мерки. Трябва да си даваме сметка също така, че зайците биват отглеждани за месо и кожа. И, и, и, и за нищо друго. Според мен зайцевъдите не би следвало е, да бъдат ограничавани с несъразмерни законодателни мерки, в резултат от което те просто биха се отказали от тази си дейност. Едва ли е, някой от нас тук е, би бил привърженик на прекомерната бюрократизация на този отрасъл, така че така на да се стигне до внос на заешко месо от, трите, от трети страни, в които хуманното отношение към зайците е, и за миг не представя какъвто и да било приоритет. Смятам, че нашият докладчик се позовава на превратно тълкувани твърдения е, в документа си, и преди каквото и е да било предложение да бъде сложено на масата, тъй да се каже, следва да се проведе дискусия на експерти, основаваща се на е, дългосрочни научни изследвания. Не бива да ни води тук е, интуицията. Е, би следвало да основаваме всичко на солидни сведения от научен и економически характер. Аз разбирам, че вие сте докладчик Сянка, и говорите от името на своята група, но все пак времето е време и то не ни достига. Аз подкрепям позицията на господин Ек, който представи един доклад, който ние неотложно трябва да прилагаме в Еврейски съюз цялата тази област не се регламентира все още. Аз е, не разбирам е, темата на НП, че това не е тема, която с която трябва да се занимаваме тук. Е, помните какви пространни дискусии водихме по отношение на кокошките и клетките, в които те се отглеждат. Е, не виждам защо да не го направим по отношение на зайците. Е, когато казваме е, не трябва да се регламентира нищо, просто чакаме, стоим и чакаме с кръстни ръце стандарти да падат, тогава какъв е смисъл от нашата работа тук? Смятам, че би трябвало да, би трябвало да да за поставим ясно, да представим ясно правилата пред, за производство в Европейския съюз пред производителите. И когато е, наблюдаваме какви са е, нормалните обстоятелства и условия, е, не би трябвало да чакаме много, да, за да разискваме по този въпрос. Е, Е, клетката за, на един заек, е, клетката, в която се отглежда заек в Европа е с размерите на А4, на лист А4. И е, това е неприемливо. От тук е, студията на ЕФСА ясно показва, че е, съществува проблем с антибиотиците, с е, нерегламентираното време на транспорт, е, транспортиране на животните. Това са все неща, които трябва да се регламентират. Трябва наистина да работя в тази област не може да оставим тази сфера нерегулирана, когато всичко друго е, точно и ясно разписано. Трябва да има стандарти за хуманно отношение и към зайците знаете какво постигнахме по отношение на кокошките, забрана на е, клетките. Трябва обаче да имаме правна рамка и за е, зайците. Тази е, сфера не е регламентирана и в национален план, ако щете. За това бих е, настоял да, е, да на, продължим да работим в, е, в, по посока защита на животните и хуманно отношение към тях и в, по отношение на зайците. Да proszę пан посел Агню. Господин Агню има думата. Господин Ек е, посочи наистина, че в настоящем вече не се отглеждат е, пилета в така наречените батерийни клетки, но може ли той със сигурност да твърди това? Комисията пита различните държави членки дали все още има такава практика, всички отричат. Обаче, кой знае, откъде ще вземат е, пари е, птицевъдите да променят тази практика? И, честно казано, в източна Европа не се продава кой знае колко от новата технология за отглеждане на пилета. Значи, според мен тук просто става въпрос за борба за власт. Е, твърди се, че 13-ти е, член давал правно основание за законодателство в тази област, което не е вярно и въпреки това се упорства. И докъде ще стигнем? Е, до, до штраусите, до, до ламите, да не говорим, че у нас вече има законодателство, т.е. в Великобритания, регламентиращо е, отглеждането на зайци и не искаме да ни се налага ново. Спестих ви известно време, господин председател. Моля ви да ми благодарите. Да, разбира се. Благодаря ви. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз държа да благодаря на господин Ек за изработения от него доклад за зайцевътството. Е, отрасъл, който заслужава цялото ни внимание. Но съществува две недоразумения, господин председател, на които бих искал да се спра и те прозвучаха и днес тук. Че първо, видите ли, отрасълът бил малък и, и, и не си струва да бъде регламентиран. И още повече, е, каквато и е да била регламентация, би затруднила работата на зайцевъдите. И второто недоразумение – е, че имало и други далеч по-важни отрасли, на които би следвало да обърнем внимание. Защо да обръщаме внимание непременно на този? Обаче, аз съм против и двете съображения. Фактически да започнем с последното. Зайцевътството не е някакъв лукс, не е хоби, той има сериозно економическо значение, а още повече е, след е, и съгласно Лисабонския договор е, на животите се гледа като на живи същества с психика, които могат да изпитват страдание. И, следователно, ние трябва да се грижим за благосъстоянието както на селскостопанските животни, така и на домашните любимци и така нататък. Възможно е отрасълът да се само регулира, но според мен, господин председател, зайцевътството е характерен пример за особен отрасъл, който не може да бъде регламентиран по аналогия с други. Значи, зайците са социални животни, които естествено общуват помежду си. Е, не е уместно, не, не е естествено да бъдат отглеждани е, в клетки и аз е, смятам, че трябва сериозно да помислим, това число комисията и всички колеги, за съответното законодателство. Благодаря. Заповядайте и, и моля е, е, да е, възприемете примера на господин Агнил. Аз благодаря на, на господин Ек за това, че ни дава възможност да обсъдим въпроса и да кажем, че независимо от казаното в началото на това заседание, отрасълът е економически важен, най-малкото за някои държави членки от Южна Европа. И това най-малкото дава основание да обсъдим въпроса. Що се отнася до доклада, наистина той твърде много насочва вниманието върху производствения аспект в заицевътството. Вярно е, че той разчита на, на така общо взето приблизителни експертни данни, обаче, е, що се отнася до клетките, Вие е, тук твърдите, че не може е, да се взема за основание е, един доклад на ЕФСА от 2005 година. Но във всеки случай там се осветляват въпросите за хигиенното състояние, за психологическото състояние на, на зайците, отглеждани в клетки. Тоест, ако от една страна се разчита на експертни данни, то от друга страна имаме според мен неопровержими научни констатации. beaucoup de la prise de parole de Clara Aguilera et je ne voudrais pas revenir sur ses propos. Et enfin, dire qu'il me paraîtrait plus judicieux en l'état. И, следователно, по-настоящем би било по-уместно да съпроводим зайцевъдите, да им помогнем да еволюират в технологично отношение, като се опазят, разбира се, и техните економически интереси. И разбира се, трябва да се опрем на най-новите научни данни, което отчасти докладът прави. Merci, Monsieur le Président. Comme euh, cela a été dit par d'autres orateurs, et notamment à l'instant par Éric Andrieux, euh, благодаря, господин председател. Както казаха преждеговорившите, заецевътството е, има сериозно економическо значение в редица е, южноевропейски държави, а и своето културно е, значение от гледна точка на националната кухня. Аз с е, голям интерес се запознах с доклада на господин Ек. Е, не мога със сигурност да е, твърдя обаче, че този доклад отразява е, е широко допитване до заинтересованите страни, а е по-скоро написан под диктовката, тъй да се каже, на е, една от заинтересованите страни. Трябва да кажем, че зайцевътството е труден отрасъл. Е, зайците са изключително уязвими на, на заболявания, бактерии, да, наистина зайците са социални животни, но от друга страна, да, те са така воинствено настроени и съвместното им отглеждане може да доведе до економически щети в резултат от вредите, които те биха си причинявали един на друг. А, така че а, не може така едностранно да се гледа на въпроса. А, трябва да се е, отчитат най-новите научни изследвания, да се вслуша докладчикът в повече заинтересовани страни, тъй че докладът му да бъде и по-реалистичен. Господин председател, докладът наистина трябва да бъде изведен и допълнен, да бъде е, е, по по но от друга страна, тук става въпрос за честа на парламента и на нашата комисия и толкова по-добре, че ние обръщаме внимание на този въпрос. Важен, според мен, е въпрос. От една страна става въпрос за обществено здраве, за качеството на произвежданото месо за човешка консумация. Знаете, цялата проблематика свързана с антибиотиците, които е, имат своето отрицателно е, влияние. И разбира се, вторият аспект е благосъстоянието на, на, на, на животните. Сега, не знам дали сме регламентирани окончателно въпроса за птицевътството в батерии, но си спомням, че посетих а, е, а, една такава ферма и след това трудно можех повече да хапна пилешко месо че значи има основание е, да се насочим и към благосъстоянието, към хуманното отношение на животните. И на трето място, разбира се, е, става въпрос за економика, става въпрос за припитание. Е, хора, които припечелват ежедневно си препитание, като работят в този сектор. И всички тези три аспекта би следвало да се имат предвид. Господин Капуто, благодаря, господин председател. Искам да благодаря преди всичко на колегата Екс за този доклад. Аз също смятам, че този доклад трябва да бъде дискутиран и ние трябва да участваме всички. Но разбира се, не искам да повтарям неща, които вече бяха казани от другите колеги. Трябва да бъдем внимателни за хуманното отношение към животните, да подобряваме техните условия, но все пак да се грижим и за интересите на тези, които се, се участват економически. Така че смятам, че именно в този смисъл трябва да се регламентира. Защото потребителите все повече обръщат внимание на условията на отглеждане на животните един аспект, който не беше засегнат, е това, което е етикетирането. Всъщност ние трябва да си помислим как да посочваме происхода на месото, а не само къде, е с, къде е кланицата. Всъщност по този начин може да избегнем нашия пазар да бъде залят от месо от чужбина. А що се отнася до самото отглеждане, е, е, разбира се, съгласен съм с Андрю, но мисля, че трябва да направим така, че да улесним новите форми на отглеждане, които е, да ограничат използването на антибиотици, които са вредни за човешкото здраве, Благодаря. Пани посол Милера. Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank. Ich spreche im Namen von unserem Shadow-Rapporteur, äh, Herrn Rode. Es ist natürlich wichtig, dass wir Mindeststandards... Аз от името на господин Рода, нашия докладчик в Сянка, е, разбира се, необходимо е да въведем минимални стандарти, за да гарантираме равнопоставеност между производителите. които са в тежка конкуренция износа от Китай. Както изглежда, в зайцевъдството има крайно неприемлива е, технологична практика, на която следва да се сложи край. Е, за да се приведе отрасъл в съответствие с високите стандарти за хуманно отношение на животните в Европа. И на мен ми се струва, че попълването на празнотите в действащото законодателство може да се окаже ефикасно решение. Ние, е, групата на либерали демократи в Европейския съюз, ще работим активно с докладчика, за да се стигне до едно правилно послание, отправено до комисията, до Европейската комисия и до самия отрасъл. Е, необходимо е да бъдат въведени минимални стандарти, съответстващи на хуманното отношение към животните и благоприятстващи по-нататъчното развитие на отрасъла. Я смятам, че мерките, взети от отделните държави членки, могат да бъдат образец за по-нататъчно общо европейско законодателство. Благодаря ви господин, госпожа Найджа. Бих искала да подкрепя господин Ек определено. От името на докладчика е, ще говоря тук. Докладът на господин Ек показва, е, че е насочен към проблема в един, е, така, едно от ъгълчетата в Европа, където е сметен буклук. Този буклук трябва да се разчисти. Ако имаме е, задължаващи правила, е, това ще стане и това е нещо необходимо, нещо, което и потребителите, е, и тези, които са ни избрали, искат. Е, когато говорим за месо, някои говорят за месо и кожи, други за кастрономски традиции. Аз говоря обаче за е, любов към животните. Аз обичам животните, аз ям месо с удоволствие, но животните са живи същества и трябва да се отнасяме към тях като такива е, ето, правим сравнението с премахването на батерийното отглеждане на на пилета, това се спомена днес, мисля, че можем да последваме същата практика и по отношение на зайците. Предвидено беше обаче, е, предвиден беше един доста дълъг, добър преходен период и е, на практика всъщност е, тези мерки е, се оказаха много е, ползотворни. В Австрия е, тези минимални изисквания са застрашени в много области. Например, е, не самите а, е, а, метални клетки, а, не, не клетката като такава е забразена в, забразена в Австрия, а металните клетки, огради, оградени с а, а, бодлива тел. А, а, вода слама, храна, всичко това, което се предоставя тези клетки, трябва да е съобразено с минималните стандарти такива стандарти трябва да има естествено не само приглежда животното и всички. Е, местната индустрия, е, зайцевътството не разбира, че именно тези минимални стандарти създават възможности. Възможности е, с а, широк спектър. Те имат отношение, ако щете, и към климата само ако се съобразим с това, ще имаме възможност да, да спрем ефтиния внос от Китай. Е, има и други проблеми, е, антибиотиците, е, качеството на въздуха, както и начина на клане. Още нещо, което не е в бележките на докладчицата. Именно производителите, нещо за което се борят лобистите, трябва да вземем предвид. Ние бихме искали е, нито да е, криминализираме е, нашите производители, нито да ги изгоним от Европа. Бихме искали да продължат, е, продължат да се отглеждат зайци в е, Европа, но е, по един достоен начин, е, дори и по отношение на животните, е, думата достоинство е, е валидна. Е, това е от двояк интерес и за потребителя, и за тях. Първо да благодаря е, господин Нек за неговия доклад. а, е, е, сега, понякога, когато а, някой пита какъв е, а, на какви а, научни а, факти почива това, а, този доклад. А, когато един човек седи на, стои на мокро, е, поддържа той се на мокри. Също въжи и за, за е, животните. Е, аз съм скептичен по отношение проекта на Европейския съюз. Аз съм е, скептичен относно това някой ирландец да каза на французите какво да прави, защото ако живеех във Франция или в Испания, аз нямаше да се... Да се щях да съм съгласен с всичко, което се казва тук, защото колегата каза нещо много уместно. Когато е отишъл да види тези групови клетки, той е, констатирал фактите, но когато и производителите започват да се тревожат, тогава вече нещата наистина са сериозни. Всичко това а, трябва да доведе до а, качество на месото, което да харесва на всички нас. Благодаря, господин председател. И аз благодаря на господин Ек за доклада. Може би доклада е, не е достатъчно е, така обхватен, може би е малко едностранчив е погледа към проблема, но мисля, че трябва да оставим тази тема на националните органи. Мисля, че те трябва да решат, а не да се занимаваме с него на, него на, на е, европейско равнище. Няколко души споменаха тук груповите клетки, батерийните е, клетки. С моето уважение към тях, тези клетки се използваха за, яйца, за производство на, на яйца, не на пилешко месо. В Обединеното кралство ние е, е, всъщност е, стигнахме до решение, решение, което взеха големите супермаркети. Това супермаркетите просто са решили, че след 20-25 година няма да продават яйца, които са е, произведени в е, групови клетки, в ветерини клетки. Ето това е, е подход. Е, може да започне е, една кампания по интернет, е, за да заостря вниманието към този проблем. И мисля, че е, отново е, сме изправени пред опасността да свръхрегулираме. Смятам, че е, нещата трябва да се остават на осмотрението на държавите членки. Не във всяка държава членка има проблем и не виждам защо трябва да навлизаме в национална територия. Благодаря. Благодаря. Сега да чуем комисията. Гос... Господин Симона от комисията присъства ли тук? Благодаря, господин председател. Ще, бъда, ще опитам да бъда кратък, защото бяха казани много неща, <clears throat> което част от тях са съвсем правилни, няма да ги повтарям. Но искам да кажа, че комисията ще разгледа много внимателно съдържанието на окончателния доклад. Чух, че ще има още дискусии във връзка с това съдържание като се има предвид, разбира се, че комисията винаги се ръководи от принципите, които са записани в е, договора, принципа на пропорционалност и на субсидиарност. И е вярно, че за този сектор това са принципи, които трябва да бъдат е, разгледани много внимателно. Има и нещо друго, което иска да кажа, е, че по отношение, хуманното отношение към животните, комисията винаги е давала така предимствено на хоризонталния подход, базиран на диалога, на обмена на информация, не толкова на основата на законодателството. Така че ние тук сме в е, тази светлина. Разглеждаме въпроса за една платформа. А освен това, е, следствие политическото споразумение за регламента за официалния контрол, което се състоя това лято, в този регламент, който е малко сложен, има два важни члена, които касаят хуманното отношение към животните, защото става дума за изготвяне на такива референтни центрове за хуманното отношение в Европа. И това трябва да стане много скоро, до една година след е, формалното приемане на регламента. Смятам, че тези две мерки, т.е. платформата плюс този референтен или няколко референтни центъра, които се занимават с хуманното отношение, са все мерки, които способстват за това да се занимавам с някои видове, които не са чак толкова важни от економическа гледна точка, но при които има проблеми, при които се изискват някои подобрения. Това беше. Благодаря. Bardzo dziękuję, choć pana półtorej minuty nie obowiązywało. Благодаря. Господин Ек, като докладчик има думата. Благодаря, господин председател. Да е, отговоря накратко на няколко от е, доводите, изтъкнати тук. Първо, госпожа Агои в е, е, отглеждането на зайци се водят проучвания от 20 години сам. Аз самия се занимавам от 20 години с тази тема. С е, немското правителство още от 1997 година говоря по тези въпроси. И от тогава а, изследваме положението. Пет години по-късно отново е, поставихме въпроса. Те казаха, окей, проучваме въпроса. Десет години по-късно е, поставям въпроса. Те казват, продължаваме да правим проучване. Е, и наистина проучвания се правят безкрайно едно животно, което в е, природата има такъв голям радиус на движение, и му се прилага по-малко от е, е разтворени две страници А4, това, за, за това не са нужни някакви научни изследвания. Просто ясно е, че това не е добро за животното. Добре за животното. Аз не криминализирам бранша, е, както казаха някои. Е, бранша трябва да гледа на този доклад като възможност да се преживее в глобализирания пазар – не смятам, че е, не вярвам, че китайците ще превземат този пазар. Ние в Европа трябва да се вслушаме в потребителите и да произвеждаме висококачествени продукти, спазвайки стандартите на, за е, хуманно отглеждане на животните. Тогава имаме шанс да преживее бранша в Европа. На господин Лазо, е, в отговор на господин Лазо, самият а, сектор а, се само а, доведе до тази криза, защото сектора проспа шансовете си да се пребори за стандарти, както беше в случая с пилетата и пилешкото месо. В доклада аз наистина отчитам и интересите на, на производителите, на сектора но ако кажете, че няма нужда от регламентиране в тази област, защо да няма нужда Европейски съд от регламентиране отглеждането на зайци? Същото се отнася за свинете, пилетата, кокошките, защо да няма значение това за, за зайците? Говорим за европейски политики, имаме колеги, които години наред е, се е, борят за е, налагане правилата за хуманно отношение на животните. Мисля, че трябва да сме да действаме по еднакъв начин по отношение на всички видове и това, което казаха противниците на тази теза са е, тенденциозно. Е, да ви дам пример. Ако съберете е, много е, плъхове в, една, в едно помещение, те започват да се самоизяждат. Именно тези също се отнася и за зайците. Затварянето им в тясно помещение ги прави агресивни, просто защото те не виждат възможност за бягство. Ето защо, когато е, говорим за реалностите, моля ви, бъдете реалисти и се е, гледайте и помислете за какво става дума. Именно тази, е, е, това отглеждане на тясно е причина за е, и заболявания и наранявания сред тях. От месеци говорим с комисията по този въпрос, дори с Андрио Кайтис е, също е, говорихме. И аз тогава му казах, е, важно е в Европейския съюз да се запълнат празнотите. Не можем да въведем правила за всички животни, изведнъж за зайците, е, да, е, те да останат във вакуум, просто защото производството има 1%. Е, би трябвало да запушим всички дупки и е, за целта е необходимо да имаме правила, които да въжат еднакво за всички държави членки. Това ще води и до хармонизация на пазара. В е, Австрия правилата са едни, в други държави членки други. Ако не се направи това, ще, се, ще стигне до големи изкривявания в конкуренцията. Благодаря и на аргументите които представи е, колегата от името на госпожа Каденбак. Е, няма какво да добавя към тях. Благодаря и на госпожа Мюлер, която каза да, Европа трябва да работи по е, хуманно отношение към животните. Ние сме една, е, една общност с е, общи ценности и това е една от тези ценности. Ние представляваме гражданите. Например, ако а, се стигне до едно политическо, а, ако има политическо, а, ако има разочарование от политиците в Европа, то се дължи именно на това, че ние не се вслушваме в а, а, тъжненията на гражданите. И ако, ако, ако продължим така, а, все повече ще се отчуждавате от а, а, Европа. Аз е, приключих с аргументите си. Надявам се, че ще продължат ползотворните дискусии по тази тема. Е, очаквам да работя добре с докладчите в сянка и смятам, че ако успеем да постигнем нещо за, за е, защита на животните, ще има полза и за потребителя, и за производителя. И е, комисията, ако съответно реагира, ще е ясно, че ще трябва да се действа по съответния начин, за да постигнем заложените цели. Благодаря. Дали всичко това ще се осъществи? за сектора и за хуманното отношение на, към животните. До 15 септември могат да бъдат внесени предложения, до 15 септември е обяд. Приемането на проекта доклада се предвижда за за месец октомври. След това ще преминем към проучването, което поручахме. Взаимодействието между външните действия на Европейския съюз и общата селскостопанска политика. Както знаете, имаше е, развитие в е, ОСП, политическо развитие по-специално и сега е, общата земеделска политика е различна от тази от 60-те години. Освен това има и външни аспекти, които подействаха, фактори, които подействаха върху нея, свързани с е, модернизацията, с глобализацията, с откриването на основните пазари и те имат пряко отражение върху нашата ОСП и върху новите предизвикателства, с които трябва да се справяме. Общата селско-стопанска политика трябва да даде отговор на всичко това, да предложи собствените си решения. И за момента тече един дебат относно влиянието на различните споразумения, като Маркосур, ТИТИП и е много важно да се подчертаят земеделските въпроси. Е, има едно притеснение, както казах одеве, страхуваме се, че е, земеделието ще бъде жертвано е, в полза на други сектори и поискахме от нашия експерт Алан Суинбанк от е, университета в Ридинг в Обединеното кралство да представи резултата от неговото изследване. Благодарим за неговото присъствие и му даваме думата. Uh, Добро утро, дами и господа. Благодаря ви за уните, дами господин председател. Благодаря на всички за поканата да представя този доклад пред вас. Заглавието е доста точно. Взаимодействие между външните дейности на Европейския съюз и общата и ОСП. Първото, което ще се опитам да направя е да обясня е, какво мисля аз е, в този доклад. Е, След това много накратко ще ви представя съдържанието. Ако е твърде дълъг, си извинявам предварително. Основата на моето представяне е третата, третия раздел, където вече ще се спра на отделни аспекти, които представляват, предполагам, интерес към вас, вместо да ви давам обобщение. И накрая няколко заключителни думи за това какво какви е, външни дейности на Европейския съюз могат да повлияят на е, селскостопанската политика до 2020. За какво се, до какво се отнася доклада? От мен се очакваше да проуча как външната дейност на е, Европейския съюз влияе на ОСП. Това е различно от предишни доклади, когато се питаше как, е, до каква степен е, ОСП е, е съответства на външната политика на ЕЮ. Например, инициативи за помощ за развитие в чужбина. Имаше доста критични отчети относно старата ОСП. Сега обаче да видим как новата ОСП ще се отрази на проблема с помощта за развитие и развиващите се страни. Общата, обща бележка, втората обща бележка е, че очевидно общата суканска политика 2016 е различна от е, първоначалното проектираната преди много години. И ако проследим развитието на селскоманската политика, е, често виждаме връзки между външни влияния и промени в е, политиката. Дали те са причинно-следствени или случайни, трудно може да се каже – е, не можем да кажем какво би станало, ако ги нямаше, ако нямаше тези външни е, влияния но когато е, погледнем назад, 40, 30, 40 години назад, е, политиката се развиваше е, така или иначе, независимо от външни. Дали политиката ще да се развие така, независимо от външните влияния, е трудно, може да се каже. Докладът се свежда до стълбовете едно и първи и втори стълб от обща слуганска политика, т.е. начините на подпомагане на фермерите в селспланските райони и търговските механизми, които съответстват на тях. Ние не се опитваме да да говорим в този доклад за е, е, хуманно отношение към животните, което обсъждахте преди малко, тъй като това е много тясна картина е, от е, общия пейзаж. Доклада е доста дълъг, само ако изброяването ще изброя заглавията, за да получите е, така обща представа и дали ще, може би ще ви се поиска да го прочетете. Втора глава е, отбелязват три основни тенденции в общата е, е политика. развитие е, за производство на плодове, на, на рибарството и политиката на развитие. Трета глава е сърцевината на, на доклада, тъй като моят извод е, че е, предимно външни влияние е, е, през общото споразумение за тарифите и търговията и СТО и така нататък. Това са външни фактори, които повляха на ОСП. И това вече е, има е, ефекта на доминото върху други глави, тъй като е, тези правила на ГАТ, на, на общо споразумение за митата се отразява върху всичко останало. Сега ще извлека няколко ключови констатации, вместо да ви преразказвам доклада. Аз самият се изненадах от това, че стигнах до изда, че ОСП е доста по-повлияна от външни влияния, отколкото си мислех първоначално. Аз следа тази политика от години, работех в комисията преди много години. Така че тази тема не ми е нова, но като се е, от, е, помислих по въпроса в дистанция, видях, че доста външен натиск е имало през цялото време. Доминиращата тема в моите заключения е ролята, която изигра общо споразумение за, е, за митата и търговията преди. Сега е, се разбира, че реформите от 1992 година до голяма, е, до голяма степен бяха, е, зависеха от преговорите по ГАТ. Реформата в сектор на рибарството, е, това е по отношение на обвързването, много характерно за сегашната скланска политика. Е, много от вас бих искали да има повече обвързана помощ в бъдеще. Е, процедурите за решаване на спорове са важни. Те предопределят това, което можем да направим и е, за пример е реформата от 2005 и 2006, която външните е, фактори повлияха на ОСП. Има и други е, фактори в ГАТ, които влияят на търговията с останал част от съд, член 24, например, и други в областта на търговия с храни. Ако проследим начин на развитието на политиката, трябва да кажем, че от Уругвайския кръг 96-2002 е, е, имаше основно значение, но ГАТ е, е повлияло ОСП и преди това в а, а, а, Делхи също се, е, в резултат на това се е, появиха редица проблеми. Е, в последствие, като например вноса на ниско зеленчукови протеини на ниски цени, като ефтин заместител на, на житните е, продукти. Именно поради правилата на, ГЯТ, на ГАТ е, е, стана всичко това имаше ограничен но използване на износ на, на заместители, например говеждо месо за Азия. Сега Доха е замразен, преговорите по Доха са в задънена улица и СТО не е вече СТО не е движеща сила в реформирането на ОСП. Ако помислим за 2013 едва ли можем да кажем, че СТО е повлияло на развитието и времето на, на, на, на ОСП. Е, е, очакваше от мен да е, анализирам и разширяването. Как повлия то на ОСП? Когато се присъедини Обединеното кралство 73-та година, имаше доста така последствия цялото понятие по-неблагоприятни райони беше въведен, памук бе въведен в ОСП селскванското развитие. Е, мисля, че е, до голяма степен това беше последствие от 96-та е, и позицията на Франц Фишлер е, в отношение е позната. Е, сега, разширяването с централно Централна и Източна Европа накара комисията да помисли за това как може да подкрепи, да подкрепя фермерите и в техните приходи с по, чрез по-малко бюрократични схеми. И това може да се разглежда като така предвестник на реформата от 2003. разширяването се отрази на ОСП и мисля, че Брекзит е, ще се отрази по същия начин, но за това ще говоря по-късно. Разбира се, един от е, основните ангажименти е, от самото начало на Европейския съюз е да даде преференциален достъп на своите е, зависими е, територии, бивши колонии. Това беше засилено след присъединяването на Обединеното кралство и това се оказа особено важно при формиране на селскостопанската политика за е, Ориза и други. Европейски съюз пое инициатива е, и в рамките на СТО да подобри положението за най-слабо развитите страни в света, чрез е, различни инициативи. Отново е, това виждаме чрез режима за захарта, за е, ориза и други. Общо взето, отстъпките за средизорските страни в агри производството не са толкова общи, просто защото вноса неща, които са характерни за Средиземноморието, домати, зехтин, вино. Тази област и остава успорвана и продължава да влияе на политиката по ОСП. В доклада, който написах при няколко седмици, преди това, което се случи напоследък в Турция, аз казах, казвам, че е, присъединяването на Турция за мен е малко вероятно и ще продължа да отстоявам тази позиция, но ако някакви е, събития се намесят междувременно, смятам, че е, концесии, отстъпки към търговски отстъпки към Турция е, в този контекст биха създали проблеми за сълскоманския сектор. Политиката за съседство на Европейския съюз се разширява не само а, е, на, на а, е, юг, но и на, на изток. Е, Съвкладските производители в тези райони Съвкладските производители спорят за това, че Европейския съюз а, се а, някак си, си затваря очите към това, което прави Русия и да оказва достатъчно е подкрепа на Украина. Оказва се, че пазарите в това съседство са трудни. С кръга Доха, който в момента е замразен, Европейския съюз, пък и много други страни по света, в момента договарят нови търговски споразумения е, говорим за дълбоки е, и е, обхватни споразумения с Корея, например, в момента с Канада имаме договорно, но все още не ратифицирано такова, с Меркосур, страните от Меркосур и е, трансатлантическото ТИТИП с САЩ. Е, всички те са доста на кантар, така да се каже. Колкото селското стопанство, всеки от тези, е, всяка от тези нови тенденции е, включва, предполага и възможности и заплахи за европейските фермери. Възможностите са от това висококачествени продукти, европейски такива могат да имат по-добър достъп до други пазари и обикновено това са силно протекционистични пазари, Япония, Южна Корея, но дори пазари като този на Австралия могат да се окажат благоприятни ако и полезни, ако се гарантира по-добър достъп за нашите продукти. Обратната тенденция е, че когато договаряме такива споразумения с конкурентно, високо конкурентни производители, като Австралия и други, заплахата от е, ефтин внос в Ръжки съюз е, става съвсем реална. Това но като е, академичен, като учен в тази област, трябва да кажа, че потребителите всъщност печелят от подобна тенденция. Ако разгледаме отделните споразумения за свободна търговия, и е, да кажем, че митата за говеждо, например, са, за тарифните квоти за, за говеждо са 700 е, тона и така нататък, но общия ефект от е, всички такива споразумения ще се окаже, ще е много по-сериозен и краен, ако имаме е, такова споразумение с всяка страна по света, е, при такива доста щедри тарифни квоти, вместо това да е в рамките на СТО. Но разбирам, че комисията ще излезе с доклад в това отношение е, през септември. Сега, е, ако е, мина от позицията на фермерите, тези на търговците, трябва да кажа, че последната реформа на ОСП се проведе през 13-та година. Основният компонент беше намаляването, съкръщаването на е, емисиите от парикови газове. Е, аз все още не съм убеден, че мерките, които се въведаха, ще постигнат тази цел в, е, по един ефективен и е, економически е, разумен начин. В е, докладите на комисията, които очакваме следващата година, ще покажат дали тези мерки са били всъщност ефективни. Но ако ако е, трябва да, е, да постигнем целите на климата, селското стопанство неизбежно ще бъде въвлечено в е, механизми, е, е които ще налагат съкрещаване на емисиите от парникови газове. И мисля, че това ще е, е една от целите на, на реформата на ОСП до 2000. ОСП до 2020 година. Сега, какви проблеми възникват, с е, е, които трябва да се борим в резултат на външните отношения? Мисля, че СТО не е единствената е, ни е, грижа, е, когато е, предлагаме е, законодателство. Е, реформата е в ход, дори е, кръга от Доха да приключи днес, е, няма да се налагат допълнителни промени. Разбира се, можем малко авантюристично да въведем екологични схеми, които не попадаха в параметрите на зелената е, графа, зелената котия, но е, все още е, възможността и маржа е, за маневри е факт. Аз не очаквам сериозни предизвикателства, е, е, които да проистекат от е, системата за решаване на спорове в бъдеще. Е, Нещо конкретно, което ще кажа е, че правилата за озеленяване, както се казва, би трябвало е, е, е съобра... Е, производство трябва да се променят. И накрая, ако позволите няколко думи за Брексит нещо, което не предвиждах, но се налага сега да реагирам. За Европейския съюз това ще означава една по-стегнат, един по-стегнат бюджет за ОСП е, за след 2020 година. В зависимост от това какви търговски спогодби ще договорим помежду си, това може би ще, ще е, подкопае някои съществуващи е, клаузи в е, агри Е, ирландската е, месопроизводство, скотовътство е, ще, може би ще усети сериозни, е, така, ще бъде сериозно засегнато в резултат на Брекзит. И така, благодаря господин председател за възможността да представя е, тези, е, този доклад пред вас. Сега ще преминем към изявления и въпроси на депутатите. Ще имате пак думата след като се изкажат депутатите. Господин Фланаган. Uh, Благодаря, господин председател. Изложението беше много интересно, както винаги. Смятам да го препрочета, за да навляза в детайлите. Е, що се отнася до външните фактори и е, източници на натиск е, върху селските стопани в Европейския съюз, вие споменахте говедоводите в Ирландия, получиха известно облегчение, когато комисаря Хоган заяви, че говеждото слиза от менюто, така да се каже. За съжаление, миналата седмица една колега Говорейки за Меркосур, е, е, отново е, поля ирландските говедовъди с студен душ, като заяви, че говеждо ще, засегне, ще бъде засегнато в Меркосур. И това е огромен, трябва да ви кажа, външен, външно-политически натиск. Е, интересно ми е да чуя вашето мнение на експерт, а и мнението на комисията, е, защото уж ни беше вдъхната увереност в е, Ирландия, в говедовътството сега ни я отнемат. Господин Агнио. Господин Фланиган съвсем уместно каза. Какво да ви кажа? Не мога да устоя на изкушението да смятам, че всички тези изявления са били насочени да, да насърчат селски стопани в Великобритания да гласуват за оставането на Великобритания в Съюза. Сега, разбира се, вотът е вод. Е, Великобритания гласува да излезе от Съюза и нещата сякаш отново си се движат в коловоза. Сега, Външната служба на комисията, както каза и представителят на Европейската комисия, е, е, би трябвало да поработи е, относно ужасяващите последици върху европейското земеделие от руското ембарго. Но аз миналата седмица, т.е. началото на седмица бях в Ирландия, се надявах да, надявах да видя Люк Фланиган там. Той някак ми обадна, обягна. Вместо това разговарях с комисаря Холган и имах възможност да кажа някои политически некоректни неща. Едва ли това ще ви изненада. И, и, и ме освиркваха едва ли не, даже и тук в залата, след което обаче мнозина е, дойдоха да ми стиснат ръката, е, защото си дават сметка е, за ужасяващото положение, в което ще бъдат поставени животновъдите навсякъде из Европа, като им се възложи задачата да спрат затоплянето на климата, като спрат кравите, които отглеждат да правят това, което всяка крава прави, да не навлизам в подробности. Разговарях и с един млад земеделец от Словения и той ми каза, че сега е принуден да търси земя в Сърбия. Сърбия, разбира се, не е в Европейския съюз и продукцията от Сърбия не подлежи на руските санкции. Връщаме се на, на политиката на комисията и посланието им ми към външната служба на Съюза е такова. Създавате огромни проблеми. Не давате никакви решения. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз съм много благодарна за доклада, тъй като е много важно наистина да се види въздействието на, на, на външното действие на Съюза върху общата сълскостопанска политика. Е, казвате вие, че се представят възможности, особено за производителите на високо качествена продукция, за пласмента на, на пазари, на които действат аналогични на европейските стандарти, на които покупателната способност е подобна на европейската и все пак има известни заплахи на хоризонта, поне според мен. И казвате също така, че когато Европейският съюз сключи спогодби, договорености с трети страни по стандартите и ценовата политика, това винаги водело до до общ економически положителен ефект, благодарение на общо падане на цените в интерес на потребителите. С това не мога да се съглася. Вероятно да, в началото на такива отношения цените падат в краткосрочен план, благодарение на конкурентоспособността. Онова обаче, което можем да наблюдаваме в дългосрочен план, е точно обратното. Е, поради положението, прочев, в преработвателния отрасъл. И да се твърди, че такива договорености водили безусловно до по-висока конкурентност, до, до по-низки цени в интерес на потребителите, е неуместно. Както казах, това можем да наблюдаваме в началото на такива отношения, но не и по-късно. И така на краищата европейската продукция е поставена в затруднено положение. Нашите стандарти за качество са високи и вероятно ще продължават да растат, тъй като потребителите настояват за това. А и в тази връзка не можем да не говорим за липсата на реципрочност. Когато нямаме е, реципрочна стандартизация, европейските селски стопани, хранително-вкусова промишленост губят. И мога да кажа, че в края на краищата потребители ще, потребители ще бъдат принудени да купуват, да кажем, домати от Марокко, съдържащи вещества, забранени в Европейския съюз. И това го има в съответните търговски спогодби. А има и много и много други примери. Тъй, че реципрочността в тия отношение е жизнено важна. Питам се и аз какво би било въздействието на така нареченото позеленяване или екологизиране на селското стопанство по-настоящем. Просто повече бюрокрация, административни спънки и прочи. Надяваме се на това да се сложи, да се сложи край от страна на Европейската комисия. Да, разбира се, селското стопанство трябва да бъде екологосъобразно, но според мен въпросните схеми на позеленяване едва ли ще бъдат от полза. Благодаря. Много съм благодарен за доклада. Този набор от знания за въздействието върху общата селскостопанска политика навсякъде из Европейския съюз е нещо много полезно. Но аз бих искал да задам два въпроса на професора, на професор Суинбанк отварянето на европейските пазари за произведения с костопански от трети страни е неизбежно. И процесът няма да спре. ще повече, че той е уреден договорно. Въпросните спогодби е, често биват сключвани с страни, които не спазват нормите на Европейския съюз, било то за опазването на околната среда, било то за хуманното отношение към животните, неща, които, впрочем, нямат отношение към изменението на климата. В резултат от което себестойността на вносната продукция е по-ниска. И бих попитал професора, какви защитни механизми би могъл да, да употреби или да въведе Европейският е, съюз, за да предпази селскостопанските си производители от тази нелоялна конкуренция. А що се отнася до изхода на Великобритания от Съюза и това, че този политически акт не би имал чак такова въздействие в сравнение с руското ембарго, какво да кажем? Руското ембарго вече ни струва близо 2 милиарда евро в пропуснати приходи и съответно субсидии. И мен се ще да попитам професора да разкаже малко по-подробно за резултатите от изхода на Великобритания. Сега, е, когато обсъждаме резултатите от е, Корк, е, чуваме различни мнения, че тези мерки ще придвижат напред политиката по втория стълб или обратното. Сега ясно е, че е, трябва да модернизираме Селскоманска република в Европейския съюз, е, но как ще стане това? Чрез несъбрани, несъбрани плащания по първия стълб или е, чрез е, помощите по втория? Казахте, свободната търговия ще е свободна, ще е добра, полезна за потребителите, те ще се възползват от това. Но такива споразумения за свободна търговия винаги поставят доста въпросителни, защото излежат в краткосрочен план разумни, но в дългосрочен план може да се окаже така, че в глобализираната е, търговия е, ние се подлагаме на много по-голям конкурентен натиск. Ето, което ще направи труден живота на европейските производители. И не зная дали дали е, европейското селско стопанство е, ще се възползва в достатъчна степен. Трудно ще се конкурираме с е, структурите на земеделие в САЩ, например. И когато искаме да защитим европейското селско стопанство, в дългосрочен план е разумно да, да за, придвижим, да засилим тези, е, е, тези мерки за защита. количествата млечни продукти, е, месо, които изнасяме на международните пазари. означава, че ние би трябвало също да се съобразим с либерализацията на световните пазари. Трябва да внимаваме че гарантираме защита от външни действия, но а, трябва да се съобразяваме и с тези споразумения с а, други страни. Защото Имаме е, специфична форма на селско стопанство, е, трябва съответно с специфични е, конкретни форми да я защитаваме, да го защитаваме. Споменахте резултатите от екологичния среща на върха в Париж и как те ще повлияят на селското стопанство. Не знае дали тези цели ще бъдат постигнати. В селското стопанство става дума за съвсем други цели – Господин Родригес има думата. А, госпожа Родригес, извинете. Благодаря, господин председател. Е, позволете ми да се представя. Аз е, не съм член е, на Комисията по селско стопанство. Аз съм Имаколада Родригес Пиньеро и съм член на Комисията по външната търговия. <clears throat> Благодаря много за представеното изследване. Според мен е много важно на всички тези въпроси да се гледа комплексно е, благодаря на професора за, за положените от него усилия. Бих искала да коментирам най-общо, ако и ако не възразявате, господин председател, бих искала да чуем Европейската комисия по въпроса. Какво мисли вашата комисия за селското стопанство е, относно външно-търговската политика на Европейския съюз, отварянето на вратите за други пазари. И въпросите за санитарната и фитосанитарната политика, например, е, която е жизнено значение за селското стопанство. На нали мен се струва, че нещо липсва тук. Липсва, е, липсва един аспект и той е на е, политиката на сътрудничество за развитие. Аз разбира се подкрепям интересите на европейските селскостопански производители, е, в духа на казаното от госпожа Агилера. Но когато се е, развиват отношения с трети страни, търговската страна не може да не се обвързва с помощта и сътрудничество за развитие. Е, с, с помощта за тези страни да диверсифицират економиката си. Да ми се ще да ви чуя по, по тези съображения. И какво мисли Европейската комисия е относно един жизненно важен въпрос, повдигнат от госпожа Агилера. Тя, тя, тя наведе един конкретен пример, е, за да иллюстрира общото положение. А именно при внос на селскостопански произведения от трети страни, които не отговарят на високите стандарти за качество, които действат Съюза. Какво правим? А възниква и допълнителен проблем. Нашите пристанища, нашите сухопътни граници пропускат продукция, която поражда и други проблеми. Доколкото нямаме единна политика на данъчно облагане и съответно не можем да наложим определени процедури за проверка. Значи трябва да хармонизираме политиката си по отношение на вноса и да я обезпечим съответно, за да упражняваме необходимия контрол по границите. Чувала съм на времето, че това не било необходимо. И искам да се уверя, наистина ли според Европейската комисия това не е необходимо? Не е ли необходимо всичко, което влиза от трети страни на територията на Европейския съюз, да отговаря абсолютно на същите стандарти, с които трябва да се съобразяват нашите производители? Е, това поражда проблеми и за конкурентоспособността, и за интересите на европейските потребители. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожо, за това, че дойдохте днес и че взехте думата. Наистина сме доволни, когато другите комисии се интересуват от нашата работа. Земеделието, било то Инта, ФЕД. Е, насърчаваме, разбира се, представителите на тези комисии да се интересуват от земеделието, защото по някой път те ограничават нашите права да се занимаваме с е, други проблеми. И така се получиха някои проблеми, примерно с нашето предложение за доклад за външните фактори, които се отразяват върху ОСП. Казаха ни, че нямаме право да се занимаваме с това. Това е било от правомощията на други комисии. Затова аз предложих да работим заедно. Казах, че мо вие ще координирате работата, но поне и слушайте нашето становище. Нямаше споразумение, нямаше съгласие от страна на тези две комисии, затова трябваше да търсим някаква друга формулировка, друг начин да подходим към този проблем. Тогава поискахме проучване, после казахме, че ще съобщим какви са заключенията на другите парламентарни комисии. За това благодаря, че сте тук. Бихме искали и други ваши колеги да последват примера ви. От комисия Инта някои от колегите тук заседават и в комисията по околната среда, някои са в Инта. Може да се намери начин да се представят нашите проблеми и в други комисии. Не искаме да нарушаваме, да се бъркаме в работата на другите, но все пак искаме да чуем и чужди становища. Госпожа Дюлай. Ние е, сменихме, както казах, формулировката, за да, е, като подходихме към този въпрос, към тази тематика. И наши експерт изготви това проучване. Сега имате Благодаря, господин председател че поставихте нещата на мястото си. Мисля, че този въпрос е много важен за бъдещето на, на европейското земеделство. Това е една тема, която интересува всичките селски стопани. Така че благодаря за тази презентация. Вие показахте какво е значението на външните политики върху ОСП отражението, влиянието може да бъде положително, както го подчертахте, но има и някои аспекти и последствия, които не са толкова положителни за някои, реш... някои решения, които се вземат по повод а, известен брой споразумения, за които, които ние преговаряме в момента, или пък се, се, състояли такива преговори, както каза госпожа Агилера преговорите с Марокко за доматите, които много така лошо се отразиха върху работата в Испания, Италия, Франция. Говорихме също и за зехтина с Тунис. Последствията нямат, разбира се, същото, същия обхват, но въпросът е принципен. Има такъв, такава опасност с а, говеждото месо, с Маркосур и с а, други споразумения, така че мисля, че е време да спрем за малко, както вече го казахме, а, когато говорихме с дирекцията, която се занимава с тези въпроси. Господин председател, вие казахте, че трябва да ще да разгледаме темата под друга гледна точка, което е важно, защото следствие презентацията, заключението е, че всичко това се отразява върху цените на земеделските пазари. И ние го установяваме през последните години, че така, това, този въпрос е много сериозен следствие е, руското ембарго. Но искам да попитам комисията, да помоля комисията за в бъдеще да води външни политики, които да са в полза на европейските земеделски стопани. И е, несигурността на цените също да бъде в е, е, тяхното внимание. Благодаря. Пан посел Дес, бързо проша. Господин Дес. Благодаря, господин председател. Благодаря на експертите, които представиха този доклад. Мисля, че тази връзка между външните политики и ОСП е много сериозна. Смятате ли, че си бойкота в отношенията ни с Русия, като че ли спадна доверието в нас? Имаше известен брой продукти, които независимо от това отиваха в Русия. От една страна казахме, че правим, имаме, правим барго срещу Русия, пък не се получи така. И на практика земеделието страда от този бойкот. Мисля, че е крайно време да го спрем, да го отменим. Вие говорихте за Световната търговска организация, за това, не дали не е по-добре да възобновим работата там, преди да започнем други споразумения. Имаме е, едно споразумение в Световната търговска организация, което ще бъде улеснен следствие, примерно, двустранни споразумения, отколкото да минаваме през Меркосур. И що се отнася до възможностите за свободна търговия, има и други възможности, но трябва да бъдем внимателни, трябва да следим нещата Стана дума за говеждото месо. Смятате ли, че е, такива споразумения бъдат е, сключени, ще има някакви количествени ограничения? Аз не виждам нещата по друг начин. Не може непрекъснато да приемаме е, безкрайно количество говеждо месо от внос. Нашия пазар ще пострада от това. Говорихте също за екологизацията, позеленяването. Миналата седмица се говорили по този въпрос. Аз не присъствах, но четох един доклад от Бавария. До сега тези мерки за позеленяване са имали положително отражение. Зоните фугър сега вече се е, използват между две реколти. и резултатите са добри. Остравява сме се, че тази екологизация ще има и още повече е, по-добър ефект, ако нямаше толкова много бюрократични спънки на национално равнище. Например, федералното правителство транспонира европейското законодателство, но има някои условия, които не могат да бъдат е, изпълнявани. Земеделците казват, не искаме да се решава този въпрос на национално равнище решавайте тези въпроси в Брюксел, но мисля, че независимо от това, е, тези въпроси не трябва да се решават на европейско родище по-скоро на национално. И добрите намерения, които имахме тук, е, за съжаление, биват е, тотално унищожени. Благодаря на колегите от Инта. От 2004 до 2014 работих в комисия Инта и е, защитавах земеделието, но за съжаление вече не мога да работя в тази комисия. Съжалявам, че не мога да участвам в нея и се радвам, че в тези двустранни споразумения се спазват е, нашите стандарти. Не знам колко време вие сте в комисията Инта, но в рамките на споразумението Меркосур през 2010 година ние разрешихме внос при условие, че с цел защита на потребителите и околната среда условията да бъдат спазвани от носителите. Това беше през 2010 година. И това предложение беше, е, получи над 130 гласа на пленарното. Така че аз си позволявам да направя тази забележка. Искам да ви благодаря и за чудесния доклад, който представихте. Благодаря, госпожа Петир. Благодаря, господин председател. Аз благодаря и аз на автора на това изследване. Е, целият този натиск върху Европейския съюз и върху европейското земеделие е резултат от политически решения на Европейския съюз, както вие самите казахте. Така че е, външната политика на Европейския съюз трябва да бъде по-внимателна, защото по-голямата част от тези е, решения имат отрицателно отражение върху нашите земеделци. Държавите членки са много чувствителни, уязвими. Говори за Харватия. Пазар е много нестабилен, много крехък и страда от вноса от трети страни, но също така и от европейски, европейски западноевропейски страни. Разбира се, е добре да се опитаме да подпомогнем на новите демокрации, е, по-специално третия свят, но не смятам, че нашите земеделци трябва да пострадат. Какви ще бъдат вашите препоръки и как да направим така, че да има по-малко отрицателно отражение на външната политика върху земеделието, какви могат да бъдат защитните механизми да се борим срещу нелоялната конкуренция, но имам един въпрос към Европейската комисия. Харватия, както и някои други европейски страни, внасят плодове и зеленчуци от страни, които не са членове на Европейския съюз. Тези продукти се третират с препарати, които не са разрешени в Европейския съюз. Пестициди, хербициди и други е, вещества, които не се използват в Европа, но се използват другаде. Така че е, хрватските земеделци считат, че този вид продукция може да има е, лошо отражение върху здравето на гражданите, но това подбива и цените, така че това е една нелоялна не конкуренция спрямо други продукти, които се произвеждат съобразно европейските стандарти, така че трябва да се вземат мерките в това отношение. Искам да зная какви могат да бъдат мерките, които държавите членки могат да вземат, за да възпрепятстват внос на европейска продукция, която е обработвана с химикали, с препарати, които, не са, които са забранени на територията на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря за това, което казахте. Благодаря за това проучване, което беше изготвено и беше забележително изготвено и благодаря за презентацията. Мисля, че сега нещата са по-ясни, що се отнася до земеделската, общата селско-стопанска политика и е, отражението върху нея на външните политики на Европейския съюз. Е, мисля, че през последните години видяхме такива последствия. Имаше някои ситуации, по-специално е, отстраняването на квотите за млякото, е, ембаргото срещу Русия. Е, всичко това се отрази лошо върху ОСП, но е ясно, че Земеделието е жертва на конфликта между Европейския съюз и Русия и се страхувам, че в краткосрочен план ще има и други последствия, но в дългосрочен план земеделието в Русия ще се приспособи и европейският сектор също трябва да се развива. Затова трябва много да внимаваме европейските земеделци да не се превръщат в жертва на такава една ситуация – е, на политически конфликти, е, натиск и така нататък. И смятам, че в рамките на Европейския съюз трябва да се държи сметка за известен брой е, така, притеснения и проблеми. Има един проблем, що се отнася до производството на храни. Госпожа Петир вече го каза. Трябва да се Европейския съюз трябва да разполага вече с една богата, едно богато и разнообразно земеделие, но има и други страни. Е, някои за някои страни, е, примерно, ще бъдат, е, търговските споразумения могат да бъдат по-благоприятни, отколкото за други. Но ако искаме да запазим е, селско-стопанската политика в Европейския съюз, трябва да следим да има повече качествени продукти на пазарите, да запазим приходите, доходите на Европейския съюз, да се запази ландшафта. И ми се струва, че тук земеделието има своята дума. А за търговските споразумения, които ние изключваме, всички тези елементи трябва да бъдат взети под внимание. И особено в е, една епоха като нашата, епоха на промени, има, има сериозни предизвикателства, някои проблеми вече са известни, други не. Какво смятате, кога смятате, че ще постигнем тази червена линия, която не трябва да прехвърляме, с съответната защита за земеделието и потребителите, господин Декастро. Благодаря. Аз също искам да благодаря за това проучване, което беше много интересно. И както вие го казахте, е, земеделската политика в известен смисъл търпи решенията в областта на външната политика на Европейския съюз и по някой път е, тези решения не държат сметка за реципрочността на правилата, както колегата Агилера го подчерта. Имам един въпрос към вас. Днес говорихме за често, за съжаление, отрицателното отражение на външната политика върху СТО. Дали няма да бъде полезно да се покаже каква, какво влияние СТО може да има върху външните политики на Европейския съюз. Например, общата селско-стопанска политика в Европа. Имаше известен, много интересен опит с тези про- програми, които бяха запуснати в ход. Всеки път, когато говорим за сътрудничество с съседни страни, Северна Африка или други, Марокко, Тунис и така нататък, това, което Европейския съюз може да прави, да отвори границите, границите си, но не прилага по един и същ начин правилата за Южна и Северна Европа. Можем също да помислим за европейска подкрепа с тези програми лидер за средиземноморските страни. Може да се направят много неща да се възползваме от опита на общата сърско стопанска политика в Европа и да мислим за някакви програми за локално развитие. Тоест да преобърне малко нещата. Как, е, е как е, ОСП може да повлияе върху външната политика, върху тези програми за сътрудничество, които да не се ограничават само до конкуренцията, това да бъде една цел Европа да помогне на тези страни да се развиват. Господин Никълсън. Благодаря, господин председател. Благодаря професор Свинбанк за отличния доклад. Когато се водят търговски преговори, било то в СТО, било търговско-инвестиционното с САЩ, Меркосур, е, е, е, винаги има офанзивна и дефанзивна политика или страна. Това е суровата реалност. И фактически или ще се водят търговски преговори, или ще изпаднем в изолационизъм. това е дилема, ако щете, но трябва да се определим Не, вие говорихте за ефтиния внос от други страни. качеството си на член на, на тази комисия посетихме Бразилия по време на кризата в, говедовътството в Бразилия. И комисията ни каза, че говежето месо на Бразилия отговаря на стандартите. Отидохме там с предходния председател на, на, на комисията И доказахме ние на място в Бразилия, че комисията не е права. Е, бразилското говеждо месо не отговаря на стандартите. Се, как, какво? Ще си понижим ли стандартите в Европа, понеже е, все за това се говори. А, а, тук го спомена и колегата от Комисията за външната а, търговия, чето изказване много ценя. Край на края ще не сега ще до това. Дали ще свалим летвата Нали? Или ще си защитаваме е, селските стопани. Второто, по мое мнение. Нищо не бива да постъпва на територията на Европейския съюз, което не отговаря на стандартите, на които подлежат нашите производители. Е, това е нашето затруднение да приемем позицията на Европейската комисия. Е, е, е, според мен, мнозина от онези, които преговарят от наше име, не всички от тях приемат този принцип, опасявам се. Аз знам, е, госпожа Агилера, прочим, е, изрази същата загриженост. И, и дали ще говорим за говеждо, е, дали, дали ще говорим за, за, за зехтин и така нататък, все едно. Аз съм аз склонен да, да, да мисля като господин Кузмик а, и е, професора, вие малко така посмислено се изказахте за прословутия брисход е, и така, нали, се опасявам се, че сме от едната страна на барикадата, изгубихме а, е, ние в референдума, в край на краища, в духа на демокрацията, трябва да се примирим с това. Не, гласът на, на народа и така нататък. Но, а, е, а, сега, не можем да, да не приемем тезата, е, в край на краща, дали сме 27 или 28, че е, промяната ще бъде дълбока, ще бъде корена. И ме ми се ще да, да, да доразвиете малко повече вие. Е, вероятно би трябвало да поискаме, да, да поръчаме доклад е, е, нашата комисия е, за последиците от брисхода и, и, и нали, за търговските взаимоотношения, това число в селското стопанство между ЕС и Великобритания. Ако нещата се променят от днеска за утре, въздействието ще бъде опустошително и, и върху мнозина, не само в Великобритания, а и, и, и другаде. А, и селските стопани а, а, а, сега се, се радват, защото а, а, обеценката на британската лира а, а, им предостави а, а, 12% ценово предимство от днеска за утре. Разбира се, те горките не си дават сметка, че през ноември, като ще трябва да внасят смесените фуражи, ще им излезе през носа тия, тия 12% курсова разлика. И разбира се, онова, което е изгодно за селските стопани в Великобритания, не е изгодно за техните колеги от другата страна на континента. А, а, е, ще трябва по някакъв начин да, да се примирим с действието на тези скачени съдове. Нали, аде 2-3% се търпят, но, но, но 10-15% е вече сериозен удар. И ми, ми, ми интересно би ми било, а, професоре, да, да доразвиете. Разбира се, аз с голямо удоволствие бих си а, е, а, е, говорил с вас и, и а, е, на четири очи. А, но, но, но много интересно. А, а, всички през едните две-три години ще трябва да, да се справяме с последиците от този британски изход. Да, и сега давам думата на председателя на комисията, господин Ландеро. Thank you, Chair. Um, uh, Благодаря, господин президент. Благодаря на професора за много доброто представяне на този толкова интересен доклад. Доклада е наистина е, много информативен, много точни са данните, много балансирани са изводите. Вярно е, че външните действия, външната политика и тази група от международни споразумения и е, е, дециви за развитие и КАП 8521 е, е, са сред важните двигатели, които е, допринасят и за развитие на пазарите, пък и формират политиката при, за развитие на ОСП. Нещо, което не ме убеждава обаче особено, е тази причинно-следствена връзка между СТО, преговорите по СТО и е, реформите на, в рибарството. Мисля, че е, то, тази, тази реформа бе повлияна от други вътрешни фактори в по-голяма степен. Спомена се и Е, че едно единствено, е, една единствена търговска влога може да, да е, има кумулативен ефект, може да има ефект, пък да не говорим за кумулативния ефект в резултат на преговорите от СТО. В това отношение споменахте, че комисията прави проучване. Доста трудно и сложно е, но се опитва да, да установи ефекта от сегашните е, е, спогодбите, които се договарят в момента, да види какъв общ кумулативен ефект ще имат те върху, върху е, европейското селско стопанство. Проучването е в ход и бе обявено това от комисаря. Надяваме се, че скоро ще можем да имаме окончателните резултати и да ви ги представим. В този смисъл аз работих и по един економически анализ е, и съответно бях помощник е, търговски, договарящ. И в е, сектора, който беше в фокуса на нашето внимание при анализа, в този сектор аз имам лично опит и лично съм видял, колко внимателно е, стъпваше е, договарящия от името на Европейския съюз в тази, е, тази територия. И нещо, което е, господин Николсън току-що каза, трябва да намерим, да, потърим, да намерим злата да седа между твърде голямо отваряне и защита на, агрикал, на селскобарския сектор и е, съответно е, отваряне на нови пазари и загуба на е, възможности е, за достъп до пазари. Е, едно от нещата, които поставя е, комисията Инте за стандартите. Посветили сме много заседания и разисквания на тази тема, е, срещи между договарящите и генералния директор на съответната дирекция. Трябва да кажа, че вносът днес отговаря на стандартите за безопасност на храните. Всъщност повече от стандартите в Европейския съюз е, е, вноса, който получаваме, наистина отговаря на повечето от нашите стандарти. Също времено обаче, ако е, завишим европейските стандарти, за да отговорим на изискванията на 500-те милиона европейци, т.е. нещо, което ще е в полза на търсенето, вътрешното търсене, но ще е в полза на тези в света, които предпочитат по-висококачествени продукти. Анализа от последните десетилетия показва, че ние отвояваме износа на сълкопански продукти. Тоест, е, качеството на европейските сълкопански продукти, така както се възприема, е, е вече е, факт. От 2008 година Европейският съюз е е, най-голем е, ми е износител в е, чисто изражение на селскоманска продукция. Сега за конкуренцията и нейното въздействие върху продуктите или пък е, е, по отношение на пестицидите, които са забранени в Европейския съюз, ще остава този въпрос на експертите. Но зная, че имаме е, закон, е, разпоредба за минималните остан, остатъчни е, е, количества и тези стандарти изискват от всички търговци на дребно да спазват много е, стриктно правилата, дори за най-леки и безопасни, е, по отношение най-леки и безопасни химикали. Благодаря. Благодаря. Госпожа Родригес поиска отново думата. Благодаря, господин председател. Имам едно уточнение за представителя на комисията. Съществува нелоялна конкуренция по отношение на контрола на земеделските продукти, които постъпват на територията на Европейския съюз. Знаете, че аз съм съветник в едно испанско пристанище. Там а, има правила и когато идват а, пресни продукти от Средиземно море или от другаде и не влизат през пристанището на Валенция, те се отклоняват, защото се знае, че инспекциите там са по-качествени. Искаме да има Европейски съюз с стандарти, които гарантират качеството за потребителите. И тъй като сме против нелоялната конкуренция, която застрашава европейското производство по принцип, въпросът ми е, е, тук не става дума да имаме, трябва да изискваме продуктите, които пристигат в Европа, да спазват правилата, които са валидни за Европа. Зная, че това не е от компетенциите на Комисията по земеделието, но представителите на потребителите ние искаме да имаме тази гаранция и не се иска в... И смятаме, че в парламента всички сме на едно мнение, но трябва и в комисията да има такова съгласуване. Не смятам, че е необходимо да законодателство е повече, но по-скоро да, нас... да наложим спазването на съществуващите стандарти. Така че е много важно да се знае, че инспекциите се извършват при същото качество навсякъде. Това е което трябва да изисква. Трябва да има гаранции всички вносни продукти да са предмет на контрол, който да е еднакъв като този за европейските продукти, но е, очевидно аз разбирам от вашето изявление, че не са точно така нещата. Благодаря, имаме достатъчно време, следователно може да дадем думата за втори път на господин Хауслинг. Ich wollte nur was dazu sagen, was die Kommission wieder gesagt Комисията отново каза, че сме успяли във всичко, ние сме е, чудесни, действаме всичко, развитието на нещата е, е добро, но аз изпомням, че е, наистина е, цените на сланските продукти е, се промениха драстично, паднаха миналата, последните години. Цените на млякото да вземем, цената на млякото в Европейския съюз е много по-ниска от тази на млякото в Нова Зеландия. За какъв успех говорим тогава? В Германия от 4 години 40 хиляди, загубихме 40 хиляди производители на, на мляко и млечни продукти. Това успех Русия е? Губим пазари, същото е за е, свинското месо. Е, трябва да помислим, е, да видим какъв е смисъла на тези е, експортни модели и дали се използват достатъчно. Е, кого ползват те в крайна сметка? Въпросът за стандартите – Е, твърди се, че е, абсурдно е да повярваме, че всичко, което влиза в Европейския съюз, отговаря на нашите стандарти. Да помислим какви пестициди все още са разрешени в САЩ, е, такива, които ние от 20 години сме забранили, като атрацин, например. не можем да говорим наистина, че е, всички продукти, които влизат е, от, в европейския пазар, са, е, отговарят на нашите стандарти. Благодаря, господин председател. Не мисля, че получих отговор. Чух отговор от комисията. Е, всъщност това е първата възможност в комисията Агри да поставим е, именно този въпрос, че производителите на говеждо получават е, разнобойна, раз, различна информация е, дали е, госпожа Малстром е права, че е, говеждото остава на, на, в менюто или пък комисаря Хоган е прав, като казва, че то вече пада от менюто. Аз е, служах, е, слушам вним, слушах внимателно е, отговора ви, но отговорите доста общо по някои е, въпроси. Искам окончателен отговор на въпроса за е, говеждото, защото фермерите и производителите на, тази, на, на говеждо го чакат. Е, каква какво ще кажете вие? Какво казват вашите шефове, вашите началници по този въпрос? Благодаря, господин председател. Аз се радвам, че комисията ни съобщи, че, има, че извършва проучване относно останите е, споразумения във връзка с е, приходите на зверелските стопани. Но в същото време тези анализи и е, конкуренцията, която се спазва между е, европейските земеделци, чуждестранните. Има сериозна разлика в използването на продуктите, е, пестициди и други. Тук става дума за конкурентоспособността на европейските земеделци. В трети страни е, се използват някои продукти, които са забранени за европейските производители. Е, и като това естествено как, как да реагират европейските производители. Кога и може ли чуждестранни вносните продукти да спазват нормите, които са валидни за Европейския съюз? Това е във връзка с здравето на европейските потребители и конкурентоспособността на европейските земеделци, ако може комисията да отговори. Представител комисии, ще забрать глас? комисията иска ли да вземе думата отново? Well, I'll try to, um... Ще се опитам да е, отговоря ясно на ясен въпрос. За съжаление обаче не зная какво комисаря Хоган или е, госпожа Малстром е, са решили в момента. Но като анали, анализирайки факторите, фактите, е, а именно кумулативния ефект на търговските с Румения, от мен се по, бе поискано през феврали да видя какъв ще е потенциалното, какво ще е потенциалното въздействие на всички тези 20 е, или колко споразумения, които се договарят, включително върху, е, по всички сектори, включително е, производство на говеждо месо, говедовътството. колкото до е, лоялната конкуренция от продукти, които се отглеждат с пестициди извън Европа, е, ще препратя този въпрос към колегите, които отговарят за това конкретно. Разбира се, трябва да се вземат от внимание въпросите, които бяха зададени. Може би и да отговорите писменно. Има още една област, която е много важна и за която се говори по-малко. Това е манипулацията, спекулациите на световните пазари. Ние знаем, че когато цените спаднат много силно, се подписват много договори. Е как стигнахме до това положение, при което може да продължаваме да купуваме ниски цени, а виждаме, че е имало игра на пазара, примерно на млякото. Беше много ясно. Млякото, особено на прах. Но такъв е случай и с пазара на житните е, продукти. Трябва да се занимава по-сериозно с този въпрос. Всичко това изисква задълбочен анализ, тъй като някои аспекти, някои елементи трудно се идентифицират, но все пак това е- си остава много важно. Това е една заплаха за политиката на държавите, за политиката на Европейския съюз. И така може да видим какво е отражението, което всичко това може да има Има възможности, от които ние се възползваме. Виждат се някои, четат и някои други нови възможности, например за а, приемане на украинска продукция. Поне в Польша така се очертават нещата, но може да се стигне по-добре, защото все пак нашия пазар е общ, а производството там ще продължава да се увеличава. И сега давам думата на професора. Искам да ви припомня, че е, е предвидена една среща с комисаря Малстръм и с през месец октомври, така че може да зададете вашите въпроси пряко на него. Сега давам думата на нашия експерт, за да може да отговори на въпросите и забележките на колегите. Имаше доста много. Господин професор, имате думата. You, of... Наистина, доста разгорещена беше дискусията. Някои от въпросите, които бяха поставени, се е, отнасяха до санитарните и е, фитосанитарните мерки и дискусията, дебата с комисията. Предпочитам да остана настрани от тази дискусия, е, това не беше е, част е, от моето задание. В самото начало го казах. Санитарния и фитосанитарна защита не, не, не е въпрос, който да сягам. Говорим за пазарните цени които и ценообразуване, което засяга селско-стопанската продукция на Европейския съюз. Е, това, е, искам да припомня, че това, което се бе поискано от мен е да говоря за това как външните дейности на Европейския съюз се отразяват на политиките като такива. Затова а, останах настрани от ценообразуването и други такива въпроси. Господин Декастро спомена а, необходимостта да се направи ново проучване за това как задкладската политика включва а, вътрешното, а, вътре, външните действия конкретно в а, а, темата за развитие на сълкопанските райони, но а, трябва да припомня, че наистина това отново а, се отклонява от основната ми тема. Говори се много за Меркосур, ТИТИП, е, е, квотите с говеждо. Комисията не даде конкретен отговор е, и на господин Фланеган, но ми направи впечатление, че от самото начало няма, не виждам възможност говеждото да падне от дневния ред, ако говорим сериозно за преговори с Меркосур. Въпросът, проблемът тук е, че едно търговско споразумение може да не се, да не се отрази кой знае колко на, на а, а, европейския пазар, но вече целият набор от споразумения може да се отрази сериозно. И е, комисията е, каза, че ще чакаме резултати от проучването през есента. Това ще е полезно. Е, бе зададен въпросът дали да вървим по пътя на многобройните е, е, търговски споразумения или едно решение, приключване на курса е, преговори от Доха е за предпочитане. Аз смятам, че Доха е за предпочитане. Един от проблемите при тези споразумения е е, е обхвата на, на стоки и на неща, които се включват извън е, е, тарифните е, квоти и мерки. Един кратък коментар съм включил в доклада. Така малко изкушен бях като економист. Общо взето доклада ми беше доста неутрален по тон, като, както казах, отразяваше външните дейности върху селско стопанство. Но е, на, чух коментари той е дух от, към, е, от залата. Е, смятам, че има елемент наистина в това. Е, е, констатацията на Европейския съюз е, е възоснова на митническия съюз, е, при което, е, митнически съюз, при което е, митни, митническите бариери са занижени, е, което води до по-голем пазарен е, дял, пък и потребителите имат полза това, понеже получават е, продукти на по-ниска цена. Това обаче е предизвикателство за производителя, който е, е изправен пред е, засилена конкуренция. И това е един от е, проблемите на е, селскоманската политика е, в момента и проблем, който трябва да реши. Аз май не мога да си чета всички, прочета всички белечки. Бях така приканен да участвам в дискусия за Брексит. Не ми е много приятна темата, но бих го обсъдил в друга обстановка аз като е, представител на академичните среди не би трябвало да участвам в е, спорове с е, държавни служители. Но вноса от Ирландия е наистина е един от важните въпроси, който трябва да бъде решен. Ще спра до тук. мисля, че поне наполовина съм отговорил на поставените въпроси. E, Благодаря, господин професор. Благодаря, че засегнахте тези проблеми. Много беше важно този обмен на виждане беше много важен и сигурно ще се върнем пак и в бъдеще на тази тема. Може да си представим много неща, да си представим някакъв световен пазар с една световна селено-селско-стопанска политика. Това е правилото. Преди не можеше да транспортираме е, земеделска продукция, можеше само житни продукти. Докато сега транспорта толкова се разви, че в известен смисъл целият свят се превърна в един пазар. Но спомняте си, когато избухна е, вулкана в Исландия, когато изригна вулкана, не можеше да изнасяме немски шоколад към Китай, не може да внасяме да изнасяме. Имаше някакъв винаги е имало ситуации, които да са осложнявали нещата, пък и стои въпроса с, с сигурността. Е, различните страни и региони искат да гарантират своята сигурност и зависимостта им е, към, е, от световния пазар има своите граници. И търговията, в крайна сметка, тя е в двете посоки. Ако искаме да отидем на други пазари, на друг пазар, другата страна естествено иска и тя да се възползва и да има право да каже нещо по отношение на европейския пазар. Това е разбираемо, това е също така валидно и за политиката на развитие. Видяхме какво стана с е, реформата е, в областта на захарта. Тези, които се възползваха, не бяха дебните производители от Южна Америка, големите корпорации. Така че трябва нещата да се осмислят, да се преценят, да се претеглят добре. И за това са важни тези проучвания. Те ни позволяват да помислим за дебата, който ще продължи и който ще се развие в областта на ОСП. И пак благодаря на професора, благодаря на всички за този дебат. Позволих си да взема и аз думата малко по-дълго време, защото наистина съм доволен, че можахме да говорим по тези въпроси. Това е нещо, което много ме вълнуваше и аз помолих координаторите да направят това възможно, тъй като не можахме да изготвим доклад, поне проведохме един хубав дебат. Господин Фланаган, имате думата. what... Е, по разни точка да каза нещо допълнение на това, което каза а, господин Никълсън. Затова може би да имаме доклад по Брекзит а, е, е, и да посветим определено заседание на, Брез, на Брекзит. Мисля, че се служава да се направи това, тъй като а, е, от огромно значение и за британските фермери, и за ирландските, пък и за Европейския съюз общо, и за общото ОСП. Мисля, че трябва да посветим конкретна е, на заседание и конкретна ден доклад. Е, абсолютно необходимо е, тъй като е, този въпрос бе засегнат тук. Между другото, ще е необходимо време да се е, разнищи въпроса. Това е нещо, което непрекъснато ни, ни е, се обсъжда в Ирландия в момента. Е, така че необходимо е аз, е, ако имаме възможност да улесним провеждането такава среща, нека да използваме всички механизми. Да, ще говорим по това на заседанието на координаторите. Господин Никълсън, може би и други колеги ще представят тази идея и ще видим какъв е, какво е най-доброто решение, което може да вземем. Уважаеми колеги, свършихме с тази точка. Благодарим отново на експерта, благодарим на всички, които участваха в дебата, на комисията. Господин Никълсън? По този въпрос още нещо. Когато правех моят коментар, казах, че трябва да помислим какви са възможностите. Прави сте, господин председател, вие казахте, че трябва да а, анализираме фактите каквито са. Може би твърде рано е да отговорим на всички факти, но може би координаторите трябва да обсъдят как, какъв да е подходът ни към този тема тъй като ще се отрази много сериозно върху обща сколаска политика и на всички държави членки. Благодаря много. Отбелязахме го и ще си помислим. И по точка разни, както знаете, е, първи 2 септември по инициативата на Стефан Лефор, френски министр на земеделието, бивши депутат, който беше тук в Комисията по земеделието, се състоя една среща на представителите на Министерството от земеделието различните държави членки е, в Шамбор се състоя това заседание. Беше говорено за бъдещето на ОСП. От името на комисията е, бе присъстваше господин Андреев, първи заместник председател. И по време на първото заседание ще говори за това, което е казано по време на тази среща. Ще е интересно да видим как са се развили дебатите, и ще поискаме да получим едно, е, един отчет от конференцията в КОР, която беше, се занимаваше с декларацията по селско-стопанското развитие. Декларация от е, преди 20 години, но която все още има своето отражение. Благодаря на всички. Следващото заседание пак ще бъде през септември следващата седмица. Ще се видим в Страсбург. Благодаря на всички. С това приключва нашето заседание. Благодаря и довиждане.